проекто резолюциите, които бяха гласувани на днесното заседание, ще ви бъдат изпратени. Е, закривам днешното заседание на Европейския парламент. Е, пожелавам ви приятно пътуване.